Bene. Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Благодаря на колегите, които са в залата. Започваме, защото е много важно заседанието, което ни предстои. Най-напред е, има няколко формалности, които трябва да приключа. Приемане на, на дневния ред, одобрение на протокола Имам няколко много бързи съобщения по време на пленарната сесия през април 2017 година. Приехме три неотложни резолюции за Русия, Беларус и на трето място Бангладеш, по-конкретно браковете между деца. Второто съобщение – на 27 март се отбелязва втората годишнина от началото на военната интервенция от коалиция водена от Сауди е, в Йемен. Според е, ОНЕ поне 10 000 души са убити. Стотици от тях е, са жертви на военни престъпления. 3 милиона души са били принудени да напуснат домовете си и Йемен сега страда от една от най-големите хуманитарни кризи. Милиони са, на, са заплашени от глад. На 3 април съвета по външни отношения прие заключение за Йемен. Удивително е това, че там дори не се споменава Саудитска Арабия под Комисията по правата на човека би трябвало да обсъди ситуацията в Йемен по време на предвиденото заседание с върховния представител Могерини, която е заместник председател на Европейската комисия и би трябвало да, помис, да обмислим възможности за засилване на международния натиск, за да бъде намерено решение на конфликта. Третото и последно съобщение от ресторинта ще проведем размяна на мнение с Ставрос Ламбриниди, специален представител на Европейския съюз по правата на човека. Утре между 11 и 11.30 часа сутринта той ще ни представи информация при сорнивете за последната си мисия в Етиопия. Започваме сега изслушването по детските бракове. Това е сериозно нарушаване на правата на човека. За съжаление, това е много по-широко разпространена практика, отколкото бихме могли да очакваме. Всяко трето момиче под 18 години в развиващите страни е принудено да встъпи в такъв брак. Е, това не означава, че е, и в други региони няма детски брак в Източна Европа и Централна Азия. 10% от момичетата е, встъпват в брак. Въпреки, че в глобален мащаб практиката намалява, Тревожното е, че в резултат от демографската картина до 2050 година до 350 милиона момичета ще станат булки преди да навършат 18 години. По време на априлската пленарна сесия приехме неотложна резолюция за Бангладеш, която анализира сложната проблематика на детските бракове в тази страна неодавнашният закон за ограничаване на детските бракове допуска изключение от минималната възраст за 18 години за момичета и 21 години за мъжете. Очевидно това е стъпка назад за Бангладеш в усилията за премахване на детските бракове. Освен това, поради изменението в климата, хиляди семейства са принудени да се да емигрират, да мигрират в столицата и поради бедността образованието са момичетата не е приоритет. Бракът и майчеството са изглежда единствени вариант за момичетата. Не на последно място, ако искате да подпишете глобалната парламентарна декларация за слагане на край на детските принудителни бракове, можете да го направите онлайн на веб-сайта на парламентариста с глобалната глобалното действие. Е, сега думата ще дам на госпожа Линкевичути, която е председател на Комисията по права на жените и равенство на половете. Е, благодаря, господин председател. Комисията по правата на човека и равенство на половете приветства това съвместно изслушване, защото проблемът за детските бракове е широко разпространена практика и засяга предимно момичета. Това е грубо потъпкване на правата на момичетата. По този начин те са лишени от възможности за образование. Една от правомощи, една от компетенциите на комисията ФАМ е да отстоява правата на момичетата и жените в съвместна работа с Комисията по развитието е, подготвяме е, съвместен документ за равенство на половете и овластяване на жените е, и за промяна в живота е, на е, момичетата. Възоснова на този документ правата на жените трябва да станат хоризонтални, да бъдат включени във всички външни отношения на Европейския съюз. слагането на край на детските и принудителни бракове е един от приоритетите на външната дейност на Европейския съюз. Както твърдят експертите, детските и принудителни бракове могат да бъдат ограничени чрез образование и економическо властяване на жените. Проблемът за детските бракове е проблем, който обсъдихме по време на участието на нашата комисия в 16-та сесия за положението на жените в Нью-Йорк. Проблемът за детските бракове обаче е засяга не само момичетата извън Европейския съюз. Това е проблем, който съществува и вътре в Европейския съюз. Нашата комисия работи по конвенцията от Искамбул. За, в тази конвенция детските бракове се третират като нарушение за правата на жените и се призовава за предприемане на мерки така че да не се превърнат и младите момчета жертва на тези принудителни бракове. Призовава се за криминализиране на принудителни бракове. Също, също въжи и за насилственото отвеждане на дете в друга страна с цел сключване на брак. Аз мисля, че Днес всички ние трябва да работим за по-широка осведоменост по проблемите на детските бракове и да помислим за това как да положим повече усилия за решаване на този общ проблем. Grazie. Cominciamo adesso la... Председателят, благодаря. Сега ще дам думата на нашите гости. Тук са събрани много видни експерти. Най-напред искам да благодаря на председателя на Комитета за правата на детето за това, че прие нашата покана и за това, че се съгласи за този маратон Кейптаун Брюксел за по-малко от два дни. Благодаря на Бенямин Давид за участието на неговия комитет по досието миграцията в Европейски съюз и необходимостта да се окаже защита на децата, независимо от правния статут на родителите им. Предадахме този документ на колегата, който ще председателства Комисията по граждански права. Вие сте специалист по правата на детето и разчитаме на вашите познания и очакваме с нетърпение да чуем каква работа извършва Комитета по правата на детето в областта на премахване на тази вредна практика и за задълженията на държавите за предотвратяване и премахване на детските бракове. И така, ще ви дам думата и след това, в зависимост от времето, ще проведем дебата. Заповядайте. Благодаря. За трети път съм тук. Бях тук през ноември в комисията Либе за иммиграцията на децата. Бях също и през януари. И ето, пак съм тук. Дори факта, че съм тук толкова често, ми, се, ми дава усещането, че се върши много работа, най-вече по проблемите на децата. Искам да благодаря на съпредседателите тук, а също така и за слагане на акцента върху а, този проблем с децата. 10 минути ми давате. Ще се опитам да кажа а, малко повече по въпроса за детските бракове. Критично положение, а, знаете, има а, 196 страни в конвенцията и проблема с детските бракове а, също е тема, която се разисква редовно. Няколко общи коментара. А, също се правят и в Комисията по жените, също за различните вредни практики. Какво правим ние като комисия, като комитет и какви са насоките, които а, извличаме от конвенцията? Първо, задължението а именно да се защитават, да се уважават и да се изпълняват нашите обещания спрямо а, насилието срещу жените. Не срещу децата, извинете. И това е един от приоритетите ни, детските бракове, защото това е а, а, насилие, което има резултати в няколко различни полета и трябва да работим заедно. Разбира се, всичко тук се включва и образованието, включва и детските права и така нататък. Като комитет включихме няколко основни елемента, ще се спра на тях малко по-късно, но тук а, а, отново се връщам на международните регионални инструменти. А именно, има примерно дискриминационни елементи. Тези резерви, които, с които се сблъскваме, а, те могат да бъдат от дискриминационен характер, понякога такъв е случай с жените. И понякога страните, които имат най-голям проблем, дори не са страни по конвенцията. Другото, правото да се, за развитие. А, в нашите разговори за, а, де, за децата и за детските бракове непрекъснато се говори за съгласие а, какво мислят. Нека да се оставят децата да решат какво искат, какво мислят за един такъв брак, какво ще стане с тях, примерно като а, създадат деца. Но основният критерий, дали има съгласуваност, изпазване на конвенцията или не, дори и в контекста на детските бракове, е принципа за върховния интерес на детето – Това е, според нас, изключително право. Кои са забележките, които видяхме? Сблъскахме се първо с проблема дефиниция на детето. А, в някои държави възрастта не е 18 години. Такъв е случай с Малави. А, конституцията казва, че там а, детето е а, на възраст по-малко от 16. Така че а, там имахме проблем, защото дефиницията за дете е различна. Също трябва да искаме хармонизация на законодателствата, ако искаме да се борим с детските бракове. Но а, в някои случаи обществото не е готово да се промени законодателството, защото законодателството всъщност много често е част от подготовката на самото общество. Дали говорим само за задължение за забрана или задължение за наказание. Трябва и това да помислим. Така че има две основни задължения. Първо да се забрани и също да се санкционира, да се наказва. Но наказанието не означава, че всеки родител, който по някакъв начин, всеки родител, който по някакъв начин а, нарушава закона или пък улеснява детските бракове, трябва да бъде а, съден. А, това не означава, че всеки и всеки родител трябва да бъде наказан в този случай. А, трябва да се разгледа случаите индивидуално. Също относно възрастта А, също възрастта за сексуално съгласие. Това също е много важен елемент. А, ето, първо, вижте, има разлика в а, законовата възраст за, за дефиницията дете, а какво остава за тази възраст. Също така искам да се спра на нещо много важно. Прилагане на изключение за минималната възраст за брак. В много случаи, в много държави се иска родителско съгласие, правно съгласие, гледа се дали момичето е бременно и така нататък. Но, когато говорим за вредни практики, трябва да дефинираме много ограничаващи изключения. Изключението не може да стане правило. Трябва да съществуват тези изключения само за извънредни обстоятелства, които а, трябва да бъдат а, спазени защото когато има големи изключения, тогава се нарушават масово законите. Но нека да се върна на държавите, които на регионално ниво имат високи стандарти за а, децата. Например, Африканската харта за детските права. 47 евро, африкански държави са го подписали. И там се казва, че е, възрастта на детето, възрастта, законната възраст за е, брак вече е от 18 години. Тоест, а, виждате, че а, не всички са напълно против конвенцията на ОНЕ. Има конвенция на международно ниво, има и регионални инструменти, дори има национални но позицията на конвенцията е, че ние трябва да се придържаме към най-високите стандарти и задължения по инструментите. Други примери, а, например за а, сексуална злопотреба или пък изнасилване, а, също там вече влизаме в една проблематика на терминологията. Ранен брак, детски брак, насилствен брак и така нататък. Всичките тези неща трябва да се уточнят също и събирането на данни, защото и там имаме проблем. Някои от случаите на дискриминация се случват когато детето вече е, е в брак. Например, детето е, примерно е, е изключено от училище, защото е оженено, мъжено или пък защото е забременяло. А какво пък ще стане с децата, които са се родили от този детски брак? А, това е един затворен кръг, който се получава и ние трябва да помислим. А, остават ми още няколко минути само, ще се опитам да побързам. А, това са а, въпросите, които си задаваме. А, как а, плащанията по Дорис и Pride Price всъщност могат да увеличат а, уязвимостта? Децата едва ли не а, биват. А, когато се плаща зестрата, някакъв, някаква сума, която се дава, а, това е много голяма мотивация за а, а, насърчаване на детските бракове. Трябва да имаме координация. Координация между секторите, а, социален сектор, правен сектор, медиите и всички, всички трябва да а, се борят срещу този проблем. Разбира се, овластяването на жените също е важно. Каква е ролята на мъжете? Също трябва да помислим и по това. Каква трябва да е ролята на образованието? Нещо друго едно основно образование, също средно образование. Не само това, но да се помисли какво ще е съдържанието на това образование. Например, в Кения, в Танзания е, има момичета, които отказват да се върнат в къщи по време на вакансите, защото много често точно тогава се случват тия насилствени бракове. Особено когато момичетата вече са били образовани, имат други цели, имат други разбирания в живота. И накрая искам да кажа също за събирането на данните. Много държави, не става въпрос само за развиващи се държави, но и развитите, не, не дават анализирани данни. А данните, събирането на данните, анализа на данните и употребата им е от изключително значение. някои държави са постигнали успех в борбата с детските бракове, но, например, само в градовете, но не и в селските райони. Всичко зависи от данните. Данни за религиозните групи, за етническите групи и така нататък. Това всичко е много важно. И не винаги а, когато, имаме, когато нямаме данни, всъщност ние не можем да видим тенденциите. А, тази, тези данни трябва да бъдат разгледани от различните служби, занимаващи се с социалните въпроси, за да могат те да ни кажат каква е тенденцията, която се оформя в детските бракове. Благодаря. Грация, Даверо. Благодаря ви много за това изказване. Сега е, е ред е, на Фредерик Маунберг омбудсман за децата от ноември 2008 година. Шведският първи омбудсман за децата беше назначен на 1 юли 1993 година. Този омбудсман има правомощията да иска от държавните ведомства, както и от общинските и местни власти информация за това как гарантират спазване на Конвенцията на ОНЕ за правата на детето. Той също така има правомощията да кани държавните ведомства и общинските и местни органи на разговори. Сега ще изслушаме и вас. Имате думата за 10 минути. Много ви благодаря за поканата да взема участие в това много важно изслушване, посветено на детските бракове. Това е много важна инициатива в една област, където ми се струва, че и Швеция, и останалите европейски държави могат да положат много повече усилия, за да предпазят правата на децата. Това е проблем, който не обсъждаме достатъчно в редица държави и членки. Все по-често се чува за подобни случаи, включително и в Швеция. Защо бих искал да споделя с вас натрупаният на скоро опит в нашата държава. Назрин е казал на колегите, е разказала на колегите от екипът на омбудсмана за децата в Швеция, колко оплашена е била първият път, когато се обърнала към тях казва, че от страха едва е успявал да си поеме дъх, толкова ужасни неща са и се били случили. Тя ни каза, че се е опасявала, че след тази първа среща ще се озове в затвора. Преди няколко седмици на 24 март службата на омбудсмана за децата по публикува първия си доклад и го представи на парламент. От 2015 Проведохме разговори с 600 деца, които са пристигнали в Швеция. Разговаряхме с много деца, деца дошли своите родители, деца дошли сами. Основната цел беше да предоставим нужните условия на децата да ни разкажат своят опит, да споделят мнението си с нас. Назрин ни разказа, че е поискала да се проведе разговорът от жена, защото се страхува от мъжете, но желанието не е било изпълнено. Каза също така, че не са издали никакви въпроси за гениталното изсъкътяване по време на процедурата за разглеждане на мобати за убежище и едва когато мобата бе отхвърлена, е получила въпроси по тази тема. И тогава тя е обяснила, че е напуснала страната си, защото е знаела, че ще бъде омъжена и как отговаря на това службата за миграцията в Швеция, тя казва, че служителите от тази служба са изявили, че това не е важен фактор. Знаем, че през 2015 година международните организации ни предупредиха, че млади момичета и млади жени стават жертва на сексуално насилие, като например принудителни бракове, детски бракове в съчетание с принудата да избягат от страната си по происход и че ВКБ на ООН е, е, е наясно с този факт, но това по никакъв начин не се отразява в начинът, който ние приемаме е, лицата, търсещи убежище в Швеция. Съгласно миграционните власти, едва 132 деца са заявили, че са били женени или омъжени при постигнат си в Швеция, но след като което ние проведохме, стана ясно, че броят на децата, сключили вече брак, сигурно са най-вероятно е много по-висок отколкото от, от данните, които ни предоставиха компетентните служби. Само в Малмио 65% от а, момичетата са били омъжени и въпреки като деца, и въпреки това са били настанени заедно с по-възрастните им съпрузи. И ако е имало изобщо някакво проучване, положението на тези умъжени деца не е било проследено, не разполагаме с нужните точни данни. Неясно е също така възоснова на какви насоки работят властите и очевидно, че има празнота в шведското законодателство, т.е. то дава възможност сключени в чужбина детски бракове да бъдат признати в Швеция. Благодарение на писмо, което отправихме от нас моята служба до парламента, се провежда проучване за това как може да се предостави засилена закрила за деца, които са сключили брак, пристигнали на територията на Швеция. И това е много добра новина, защото трябва да си го признаем. Ние не се отнасяме с децата справедливо, прилагаме двойни стандарти. Според Швеция, децата, които имат право, които имат право да пребивават в Швеция, нямат право да сключват брак. И властите са, са излезли с плакати, с брошури, какво могат да направят тези деца, ако бъдат принудени да сключат брак и ако има опасност да бъде подложен под, под натиск си децата могат да се обърнат към социалните служби, което е напълно основателно по много добри и основателни причини. Както чухме и от колегата преди мен, детските бракове са тежко нарушаване, сериозно нарушаване на правата на детето. Знаете, че има и много тежки последици за момичетата. Те се пуснат училище, често стават жертва на бедност, много често са жертва на сексуално насилие и изнасилвания, а бременността при детските бракове е основната причина за смъртност при момичетата на възраст между 15 и 18 години. Очевидно е, че детските бракове представляват сериозна плаха за здравето на детето и все повече международни организации смятат, че сключването на брак с един, когато един от двамата партньори е дете, е незаконен, защото дето не е в състояние да даде съгласието си, което да бъде прието от закона. но съгласно разпоредбите за приема на мигранти има възможност по желание на детето то да бъде настанено заедно с по-възрастният съпруг или съпруга, ако детето така е поискала, когато има съмнения за сключен детски брак, е, няма задължение за разследване, Тоест, на детето се поставя информация, кога може да се обърне, ако искам, ако тя не го направи, службите по миграцията не се занимават изобщо за случая. Сега вече ние имаме много по-ясна позиция и се надявам миграционните власти да го вземат предвид. Като омбудсман за децата в Швеция се питам защо прехвърляме отговорността върху децата. Отговорността да вземат някакви действия, да изгасят съгласие, да потърсят помощ, за да се измъкнат от този брак. Това не е задължение на детето, това трябва да свършат службите. Тази защита е, е гарантирана децата, които пребивават в Швеция, но се отказва на деца, които са постигнали вече омъжени или оженени в Швеция. Прилагаме двойни стандарти. Двойни стандарти се прилагат за деца, които имат право да пребиват в Швеция в сравнение с децата, които търсят убежище в Швеция. Смятам, че Лиса, която е родена в Швеция, Швеция и Назрин, която иска убежище. В Назрин трябва да имат еднакви права. Всичките трябва да бъдат защитени от отрицателните последици, които често запъсват детските бракове, като, например, пресрочно напускане на училище, сексуално насилие, изнасилване, изолация. Смятам, че трябва да се опитаме да предоставим еднаква защита за всички държави и да им гарантираме безопасно действащо. Отговоря сега на всичките ви въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви за споделения опит и за идеите, които ще ни бъдат полезни в хода на нашата работа. Сега искам да приветствам да с добре дошли организации за децата, организация за, против детските бракове. Мисля, че ще ни бъдат представени инструменти и практики, които ще бъдат полезни и за а, нашата работа. Имате думата за 10 минути. Благодаря за поканата да говоря пред вас. Чухме много цифри, както и истории за момичета в Европейския съюз. Сега ще ви представя една е, история извън Европейския съюз е, за Лакшми Сундарам. Е, има, има като моето но съдбата и е, различна от моята. Тя е била мъжна на, на една година. Когато е стигнала до пубертета, е, семейството и е уведомило, че е време да напусне училище е, и да отиде в дома на съпруга си, когато тя не е познавала и дори не е знаела. Лакшми се оказала изключително храбра жена. С, по, с помощта на една организация се обърнала към съди или към съда, за да бъде анулиран брака. И това е един от първите такива случаи в Индия. Бракът ти е бил анулиран. След това тя стана активист аз мисля, че е важно да не забравяме подобни истории. Наш общ дълг в Европейския съюз и извън него е да направим така, че момичета като Лакшми да не бъдат оставени сами и да направим така, че момичета като Лакшми да растат в свят, в който няма детски брагове. Лакшми не е единствена. всяко четвърто момиче а, встъпва в а, брак в детска възраст. В Юго-Источна Азия тези бракове са най-широко разпространени, но такива бракове се случват в цял свят. Бразилия, Мексико, Филипините, Иран. Чухме причините, поради които трябва да проявяваме интерес към този проблем, като грубо нарушение на правата на детето, но това спъва и други усилия за развитие. Как можем да, да намалим смъртността сред майките, да се преборим с хив, спин и с насилието срещу жените, след като детските бракове изострят тези проблеми. И когато се борим срещу детските бракове, ние създаваме предпоставки за преодоляване на редица проблеми, на които държим. Никак не е лесно да се спрат детските бракове, но знаем, че когато момичетата ходят на училище, когато имат економически възможности да реализират своя потенциал, те ще направят всичко възможно, така че техните дъщери да не, да не стават булки в детска възраст. Това може да промени ситуацията в цял свят и да се сложи край на тази практика веднъж за винаги. Чухме какви са причините за детските бракове и аз искам да подчертая значението на неравенството между половете. Жени, момичетата встъпват в такива принудителни бракове, просто защото са момичета. Разбира се, бедността, липсата на альтернативи, несигурността са също важни фактори. Свидетели сме на това, че се засилват детските бракове в ситуация, в които хуманитарната ситуация е тежка. Виждаме това в беженските лагери в Ливан, Йордания. Там се според някои данни 50% от момичетата в тези лагери встъпват такива бракове. Много семейства смятат, че по този начин осигуряват сигурност за дъщерите си, но те не си дават сметка, че това, че това ги излага на опасност от насилие от страна на съпрузите и новото им семейство. Е, опитвали сме се да набележим факторите, които ще спомогнат за слагане на край на детските бракове и колегите очертаха по тези е, стратегии, но в нашата организация обединихме, събрахме 150 е, членове и както и други субекти, като държавни органи. Целта ни беше да видим как можем да спрем е, това явление. На първо място да работим пряко с е, момичетата, за да могат да упражнят своите права, работа с семействата, религиозните ръководители с момчетата, за да се променят е, социалните норми, според които бракът е единствения вариант. На трето място здравеопазване, правни услуги, които да са достъпни и за, жен... и за омъжните и неомъжни момичета. На четвърто място е, ясна нормативна база, която да подпомага предишни дейности, които описах. През последните няколко години беше постигнат е, сериозен напредък, когато най-напред започнахме работа, никой не говореше за детските бракове, а сега и има цел да се сложи край на детските бракове до 2030 година, така както е заложено в е, целите за устойчиво развитие, има национални стратегии в повече от 14 страни и има редица програми в 12 страни се осъществява програма на УНИЦЕФ това обаче не е достатъчно. Европейския съюз играе много важна роля. Е, депутати от Европейския парламент могат да играят много важна роля. Ние разработихме един инструментариум за това как парламентаристите могат да се борят срещу детските бракове. Това е набор от инструменти, който да се използва в, и в страни, в които явлението е широко разпространено, и в други. Готови сме да споделим тази информация с всички. Но Европейския съюз като важен донор и политическа сила може да даде видима подкрепа, да извади проблема за детските бракове извън проблемите на равенството между половете и да го постави в контекста на развитието и правата на човека. Има нужда от повече инвестиции в програми за край на детски бракове, програми е, в областта на здравеопазването, образованието, хивспин и също така е, да се интегрира този проблем в хуманитарните дейности, за да оказва защита на най-уязвимите момичета и разбира се, да се реализират целите за устойчиво развитие, по-конкретно от цел номер 3. По този начин се надяваме, че момичета като Лакшми няма да бъдат оставени сами и нейните сестри и дъщери да растат в свят, който, в който да няма детски бракове. Благодаря ви за внимание. Грация, грация много. Благодаря за много важната работа. Всичко това е много полезно. Мисля, че на входа има копия от този материал, който ни беше представен. Е тук е представител. Тук е представител тук е Рамато Туре от регионалната служба на УНИЦЕФ за Западна и Централна Африка, която специализира в програмата защита на децата. Тя ще представи обща ситуация, тенденциите и съвместните усилия на УНИЦЕФ и Фонда на ОНЕ за населението за програмите за, за слагане на край на детските бракове. Благодаря. Благодаря ви за поканата да говорите тук от името е, и на УНИЦЕФ. Благодарим ви също за ангажимента за прекратяване на детските бракове в световен план и също така за приемането на насоките за защита на правата на детето и скорочната резолюция. Ние получаваме много подкрепа и УНИЦЕФ успява да а, а, работи в световен план, заедно с такива организации като момичета, а не съпруги, а, за да насърчава борбата на, за правата на милионите деца, които са женени и омъжени. Ще се спра на нашият проблем, но преди това нека първо да ви разкажа историята на Фиба. Това е едно момиче, което срещнах миналия месец в Нигер. В Нигер, сигурно знаете, че има най-високия процент детски бракове в света. 76% от момичетата са подложени такъв брак и това е на възраст под 15 години. Та ФИБА а, всъщност а, реш... е била в училище, когато баща й е решил, че трябва да е жени. А, била е на 10 години и а, е била омъжена за мъж към 30 години. Започнал е 6 годишния кошмар. Непрекъснато е била насилвана от съпруга си сексуално, когато не е било наложен да работи по цял ден. Трябвало е да спи вън и на 40 години, на 14 години тя забременява. Но поради проблеми с бременността, тя ражда мъртвородено дете. Историята на ФИБА е а, история на много момичета, особено в региона, а, където аз работя. Четири на всеки 10 момичета са жени преди а, възраст 15 години. Така че а, нашата глобална програма на УНИЦЕФ се прилага в 12 страни в Азия, в Африка, в Средният изток, Близкият изток с ваша подкрепа. Искам също да обясня как програми като тази всъщност променят животите на стотици хиляди деца и момичета по-специално. Заради тази програма, както и заради действията, които водим на терена, постигаме напредък по това, което наричаме критични а, че напредък в борбата с детските бракове. Колегата вече а, говори за потрясаващите последици от детските бракове. Изнасилването на момичетата, също а, наръканяване на правото на образование и на бъдеще. Така че съвместните ни програми на ОНЕ и ЮНИЦЕФ всъщност насърчават правата на момичетата да забавят тия бракове и също да се променят условията, които, при които тези момичета биват омъжвани. Както вече казах, работим в основни 12 страни Буркина, Фаса, Гано, Нигер, Етиопия, Мозамбик, Уганда, Замбия, също Бангладеш, Индия, Непал в Азия и Йемен в Близкият изток. Това са страните с най-голям брой детски бракове. И това, което постигнем като успех и като опит в тези държави, се прилага и в другите. Проблемът е, да ангажираме и общността, и семействата, и младите, за да не се стига до такива бракове или да подкрепим децата, когато те вече са в такъв брак. защото иначе устойчивостта на тази традиция е резултат от социално-културни фактори. Например, а, липса на образование, липса на економически възможности, бедност, а, социално поведение, а, дискриминация спрямо жените и децата, заедно с ограничена и дискриминационна роля. И а, също липса на альтернативи или неуведомление за подобни альтернативи. Жени, е, жен, момичетата обикновено са считани за тежест и за разход, така че най-добрата опция за тях е да бъдат омъжени е, максимално рано. Понякога на това се счита на детският брак се гледа като начин да се запази честа на семейството, да се пласират, така да се каже, момичетата също. Седем от тези 12 държави са приели национални стратегии, политики и закони за защита на децата. 1,7 лица, 1,7 милиона лица миналата година бяха пряко засегнати от тези нови инициативи от които 800 хиляди момичета, които ще да бъдат ожени, мъжени. И а, всъщност ние се опитваме да осигурим също и образование за над 700 хиляди училища. Та въпросното момиче, Фиба, за което говорих, е едно от момичетата, които бяха подкрепени с тази програма. И а, след като е изкарала дни в болницата, тя е решила да започне нов живот. И е, когато се е върнала а, при мъжа си, тя е почнала да съди различни а, растения, които после е продавала на а, пазара. Изкарала е 10 долара постепенно. Купила си е билет за автобуса и е напуснала съпруга си и се е върнала. А, в там, където може да учи и постепенно а, е била а, прията и отгледана в програмата. Тя е сега на 18 години и а, е член на групата за покрепа на а, съпруги, които са страдали от домашно насилие. Миналият месец, когато говорих с нея, тя ми каза, целта ми сега е а, да стана шивач. Ето, купих си шебна машина, купих си инструменти и сега ще работя за себе си, за да бъда напълно самостоятелна. Когато жените нямат финансови ресурси, те зависят от мъжете. И аз не искам никога вече да завися от мъжа си. От мъж. Нито от съпруг, нито от баща. Е, така че в заключение, просто искам да кажа, какви са ни полуките? Знаем, че в световен план детските бракове намаляват. Една на четири а, от тези омъжени днес жени, момичета, а, това е статистиката, докато през 90-те години а, статистиката е била една на 3. Тоест има а, 10% а, омъжени момичета през 90-те години, като този процент сега е в 6. Така че с нашата работа този спад ще продължава. Но заради увеличаването на населението, общият брой на съпругите момиченца все още е много висок. И ако настоящите тенденции продължават, една трета а, от тези а, млади съпруги ще бъдат африканки. африканки в региона, където аз работя, Западна и Централна Африка, се забелязва този спад, но той няма да бъде достатъчен, за да се спре броят на население, броят на увеличане увеличаване на населението, тенденцията. И с социални културните а, традиции, смятаме, че детските бракове трябва да бъдат а, считани за много тежко нарушение на човешките права и също основна спънка пред устойчивото развитие. Всичко подсказва, че когато а, се елиминират основните а, причини за детските бракове, практиката постепенно ще намалява и ще изчезне. За тази цел, както и Лахшми го каза справо, трябва да подсилим образованието, здравето, здравеопазването, защитата на правата на детето и правосъдието там, където има такива практики. За да могат семействата да разберат, че детският брак не е най-добрата опция за децата им. Това може да стане само чрез интегриран или мултисекториален подход и подсилено партньорство между голям брой е, заинтересовани страни, правителства, международни и, международни организации, национални такива, гражданското общество, отделните общности. И когато а, а, без значение дали има или няма детски бракове, трябва да се говорят с общностите а, и най-вече с религиозните или културните им лидери. Ние смятаме, че всяко момиче, както в Ива, заслужава равен шанс. Благодаря. Грация. Благодаря за изказването. Сега ще дам думата за 5 минути на Марк Джакомини, заместник управителен директор по правата на човека, службата за външни дейности. Благодаря ви. Бих искал да повторя казаното по въпроса сте бракове. Първо, това е нарушаване на правата на човека, но се пише и в, в, в общата тема за дискриминацията срещу жените и момичетата. Ето защо се нуждаем от цялостна стратегия, която започва с приемане на законодателство за, за закрила и минава през а, промяна на материалитета, стереотипите и традициите на общностите. Европейския съюз е поел ангажимент да сложи край на тази практика и да се бори срещу систематичните причини за ранните и принудителни бракове на момичета, да улесни достъпа до правосъдие, да засили системите за защита на децата, да гарантира правото до, на достъп на децата до образование, до чиста вода и храна. Трябва също така да отбележим, че детските бракове са сред приоритетите в доклада на ООН за правата на човека и програмата за периода 2016-2019 година насоките от 2008 година за борба с насилието срещу жените и момичетата и преразгледаните насоки на Европейския съюз за насърчаване и защита на правата на детето, прияти на 6 марта, ясно показват волята на Европейския съюз да се пребори с насилието срещу деца и това е сред основните ни приоритети. В частност, насоките на Европейския съюз предоставят насоки за институции на Европейския съюз и държавите членки за това как могат да приложат един цялостен подход, като се вземат всички нужни структури и инструменти, като се привлекат всички заинтересовани страни с цел закрила на децата. Конкретен пример за действие в оперативната част на насоките, например, е насърчаване на държавите членки да приемат национална стратегия за защита на децата, като се направи предварителен анализ по полове на положението на децата в страната. На политическо равнище Европейския съюз поставя въпроса за детските бракове в диалозите си по правата на човека с а, си партньори, където има широко разпространение тази практика, например Бангладеш, Пакистан, Грузия, Нигерия. В Грузия има едно от най-високите равнища на детски бракове в Европа и Азербайджан. Едновременно с това 50% от а, делегациите на Европейския съюз по света са дали приоритет на правата на детето в своите стратегии за диалог по правата на човека. Разбира се, участваме и чрез инструмента за развитие. В частност, Европейския съюз се допринася с програма в размер на 6 милиона евро за общата програма на УНИЦЕФ за борба срещу детските бракове. Тази програма е съточена върху 12 държави членки и насърчава достъпа до образование и здравеопазване, овосяването на децата и промяна на менталитета. Страните са Бангладеш, Буркина Фасо, Етиопия, Гана, Индия, Непал, Нигер, Мозамбик, Сиера Леоне, Уганда, Йемен и Замбия. последно бих искала да подчертая програмата за устойчиво развитие на ООН до 2300 година, която ни дава възможност да постигнем сериозен напредък по въпроса за гражданството на половете, особено в цел 5.3, която вече беше спомената. Там се споменава премахването на всички вредни практики, като например приемлителните детски бракове и генеталното скътяване на жените, както и цел 16.2 където се призовава за слагане на край на всички форми на насилие срещу децата. В заключение бих искала да се спомена три ключови послания. Първо, детските бракове представляват не само нарушаване на правата на момичетата, но също така представляват и форма дискриминация срещу жените и момичетата. На второ място, да се сложи край на тази практика, момичетата и жените трябва да имат право да изкажат своето мнение на всички равнища на обществото трябва да имат а, истинско участие при вземането на решенията, които засягат живота им. И на трето място, мъжете и момичетата, момчетата, извинете, трябва да поемат своята отговорност, да сложат край на дискриминацията, стереотипите въз основа на пола и да допринесат за равенството на половете, премахването на насилието и уважение към жените. Благодаря ви. Uh, thank you very much, Mr. Mark Giacomini, uh, for your presentation. Много ви благодаря, господин Джакомини, е, за изложението. Скъпи колеги, сега пристъпваме към обмяна на мнение с е, колегите от нашата комисия. Давам първо думата на госпожа Кораца Билт. Много ви благодаря, госпожа председател. Благодаря и на нашите гости, експерти. Историята, които ни разказахте, историите на момичетата, които ни разказахте, не могат да ни, останат, да ни оставят безразлични. Мога да ви уверя, че като съд председател на интергрупата за децата и като съд докладчик по въпроса за прилагането на стратегията за борба срещу сексуалното насилие върху децата, могат да ви уверя, че ще продължим да отстояваме политиката на нулева толерантност плана за действие от 2015 година вече се прилага на практика. Смятам, че трябва обаче да положим много повече усилия. Признаваме това, което сте постигнали към момента, но смятам, че трябва да използваме в по-голяма степен економическото си влияние в страни като Нигер, например, но и много други. Трябва да използваме това наше влияние, разбира се, за да помогнем да подкрепим жертвите си. А, трябва също така да се опитаме да компенсираме средствата, които ще намалеят от страна на Съединените щати, за да гарантираме, че момичетата и жените имат достъп до здравеопазване. Пак говорим, пак казвам, тук става въпроса за, за, за здравето на тези момичета, на факт, че, че им се отнема детството, че нямат право на образование, че нямат право да управляват собствения си живот. И както казахте, много е важно да настояваме за законодателни промени в засегнатите страни, както в Европейски съюз, така и извън него. Трябва да подкрепяме съдебните системи и системата за правораздаване като цяло, чрез обучения, изграждане на капацитети, повече усилия в подкрепа на жертвите на 8 март. Един от лауреатите на наградата Сакаров оцеляла след сексуалното робство на Даеш, ни разказа неверо... невероятни истории за групови изнасилвания, за момичета, които се дават като подаръци, дори като награда за извършителите на престъпления. И смятам, че е много важно да не забравяме тези отзащяващо престъпления. Не бива да забравяме и отчаяните родители в бъженските лагери. Посещавали сме ги самите. Те наистина са убедени, че това е най-добрият начин да гарантират добро бъдеще за децата си, както вие казахте. Също така се появява и нова практика за трафик на момичета под прикритие, че са омъжени. Всъщност това са момичета, които се трафикират а, за сексуални цели. Благодаря на омбудсманствата на Швеция, благодаря ви за мероприятието, което ще организирате на темата и съм съгласна с вас. Не трябва да се прилагат двойни стандарти. децето си остава дете, независимо какъв е статута му и всички деца трябва да се ползват от равни права. Както знаете, в Швеция приехме закон съгласно който брак сключен на възраст под 18 години се смята за незаконен брак. И смятам, че това е важна стъпка напред. И че това може би е добър пример за подражание в други държави, членки на Европейския съюз и в други страни по света. Няколко думи за конвенцията от Истанбул, където се криминализира детският брак. Има държави членки, които все още не са ратифицирали и не прилагат конвенцията. Моля да го на... Моля те да го сторят. Трогна това, което казахте госпожо Сундарам. И фактът е, че това се случва с тези момичета, защото са момичета. Именно за това става дума в конвенцията от Истанбул. Това са престъпления, които се извършват срещу момичета и жени. Това е резултат от една идеология, която не ни позволява да постигнем напред чрез конкретни мерки, част от цялостния подход, който ни е нужен, за да можем наистина да се преборим с тези практики. Какво точно правим в е, интергрупата по правата на децата? Предвиждаме редици изменения в директивата за приемане, която се преразгледа, както и по дъбнеския регламент, който, също преразглеждаме в момента. Искаме да гарантираме, че малолетното лице винаги се смята за член на семейството, в което е родено, дори и когато малолетното, малолетното или непълнолетно лице пристигне в Европа, вече е сключило брак. Т.е. това е начин да не признаем принудителният брак. Също така работим за да видим как можем да дадем независим правен статут и закрила на момичетата, както предвижда Конвенцията от Истанбул. В заключение заключение, са председатели, искам само да отбележа, че културата и традициите никога не могат да служат за извинение да се извършат престъпления срещу момичетата и децата. И трябва да продължим да работим в Европа и извън Европа, за да променим културата, за да се преборим с, стереотипите и да разчупим полуочния кръг на бедността и потисничеството и насилието, свързани с културата. И мога да ви уверя, че продължаваме да, да сме отдадени във всички прегледи, които представи в рамките на пакета за миграцията и убежището към нашата политика на нулева търпимост и се надявам да има подкрепа на всички политически групи в това отношение. Много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо Кораца Бил. Думата има госпожа Ют. Си, грация. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че организирахте този много важен дебат – по тема, която е очевидно неотложна. И е, в комисията ФАМ обсъди, обсъждаме този въпрос. Миналата година имаше устен въпрос. Очевидно това е крайно недостатъчно. Цифрите говорят сами за себе си в миграционната криза засяга страните в много по-голяма степен, отколкото си се смята, но ние не бива да се ограничаваме само до ситуацията вътре в Европейския съюз. Трябва да обърнем внимание и отвъд границите, но самия факт, че в Европейския съюз има подобни бракове, говори за необходимостта от решителни действия. Надявам се, че ще получим подкрепа за нашите мерки под формата на документ, в който са изложени фактите, но също така има и призив към институциите да излязат с ясна и категорична позиция. Казахте, че това е грубо нарушение на правата на човека. И следователно трябва да се третира именно като такова и да има отражение върху социално-економическите отношения не е възможно да продължаваме да си затваряме очите пред страданията на тези деца. Това е ситуация, която в крайна сметка ще се запази, тъй като днешните деца булки ще станат майки на утрешни деца булки. Аз мятам, че по този въпрос трябва да се говори и когато парламентът предприеме по-конкретен документ, ще можем да разговаряме с международни институции, като УНИЦЕФ и други, които следят ситуацията. Така че в крайна сметка да се приемат съгласувани резолюции, за да се преборим ефективно с това явление. Сега госпожа Ираче Гарсия. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на всички, които се изказаха на това изслушване. това беше много полезно за всички нас, които в последствие ще реализират и ще превърнат тази проблематика в бъдеща работа. Много беше полезно това, което чухме от институционална гледна точка, но и от гледна точка на организациите, за които работите. Сигурно знаете, че в Европейския парламент ние работим в различни комисии по правата на човека. Имаме комисия по правата на жените, проблеми на взаимоотношенията между половете. За нас това е приоритет, също както и детските бракове. Очевидно тук има връзка с насилието между половете. Полът играе е, важна роля в е, проблемите, които обсъждаме. И затова най-напред е, бих искала да ви благодаря за работата, която вършите в гражданското общество. Вие повишавате нивото на осведоменост за проблема на детските бракове. Бих искала да използвам този повод да повдигна проблема пред администрациите, които искат да бъдат запознати с този проблем, тъй като наша работа е да разработим конкретни инструменти в тази област. Мисля, че поводът е много добър да поискаме аспекта взаимоотношение на половете да стане част от всички дейности на Европейския съюз. Ако можем да направим така, че спазването на правата на човека, на правата на половете стане част от цялостната ни дейност, това число и политиката по сътрудничество, ще предприемем сериозна стъпка към преодоляване на а, тази а, практика, за която чухме толкова много днес. И сега искам да ви благодаря за а, работата, която вършите и да ви по, и да ви призова винаги да ни информирате за това, онова, което се натъквате, на което се натъквате като проблем. Господин Мартен, благодаря много. Цифрите и данните, които ни представихте, говорят за това, че трябва да се сложи край на лицемерието. Всички знаят какво се случва в страните, които цитирахте. Аз искам да осъдя европейското лицемерие, въпреки че Европа прави не малко, но тя предприема действия под, постфактум е нужно да се предприемат превентивни действия. Казахте, че детските бракове с нарушение на правата на човека, да, това е бич, но не е достатъчно да се каже, ами да помогнем на страните да образоват по-добре населението в момента. И хубаво е да видим, да си, да си отговорим на въпроса. Кога ще сложим край на лицемерието? И имаме споразумение за партньорство, за търговия, за сътрудничество с много оценираните страни. Всеки път, когато се включат социални и обществени критерии, които е, забраняват принудителните бракове на деца, ни казват, не, не, не, това е протекционизъм. Значи е, най-важна е економиката, ако сме действително убедени, ако страданията на е, децата е нещо, което ни засяга дълбоко. Аз съм убеден, че ни засяга. Трябва да се предприеме нещо и резолюцията, която ще се разработи е нещо много важно. Само, че тези резолюции трябва да бъдат претворени в законодателни актове. Трябва да има задължение правило тези страни да променят законодателството си и да приемат забрана. В противен случай колкото и да се стараем, ще останем в границите на лицемерието. Е, спомнете си дебатите, е, които проведохме миналото година в Конго. Трябва да се каже, е, че трябва да има проследяване на всичко това, което се прави. Ние споменахме, ние не спечелихме вота, тъй като имаше възражение пак от економически съображения. Мисля, че правата на човека трябва да имат предимство пред всичко останало. При всички случаи поздравления за работата, която вършите. Благодаря, господин Мартен. И сега госпожа Бесера има думата. Е Благодаря. Благодаря за вашия ангажимент, за вашата работа. Извинявайте, че закъснях за началото на изслушването, но все пак а, чух по-голямата част и смятам, че вие говорите за капацитета за действие, който ние имаме. Бангладеш и резолюцията от миналата седмица, това е пример за това как можем да действаме ефективно и да поискаме законодателството на държавите, където има детски бракове, да се промени. Това не трябва да е водещото, да не се позволяват повече такива бракове. Но това до някъде може да бъде разглеждан като вмешателство, но в Бангладеш, например, също имаше законодателство, където се казваше, че а, за възрастта за, за брак е 18 години, пък в крайна сметка по-голямата част от момичетата бяха омъжвани много по-рано. ние оказваме финансова помощ на правителството на Бангладеш. Има един фонд и съответно с стой, на стойност 67 милиона евро, така че не можем да позволим такива практики. Правителството на Бангладеш неотдавна одобри една дерогация което всъщност вече е нарушение в един и без друго не особено спазван закон. Това засяга най-вече бременните момичета. Има, за, и за това направихме такава спешна резолюция, която беше а, гласувана. Искахме това а, а, изключение да бъде заличено в законодателството на Бангладеш. и други държави, които се развиват и които относно подобни ранни бракове също са пряко засегнати и трябва да подсилят своето законодателство. Тези държави не трябва да се връщат назад. Тоест, може да сложим акцента върху правовата държава, да се покаже как трябва да се действа и вторият път, вторият начин е да се използват европейските фондове за тази цел и да бъдат посветени на тези области, където наистина имаме нужда, например сексуално и репродуктивни права. Да се подпомогнат тези момичета а, или непълнолетни момичета, които а, забременяват, защото някои от тях се, са принудени да се омъжат само за да имат някакъв статут. И а, за това ние трябва много ясно да а, го покажем. Бангладеш и резолюцията с Бангладеш беше нещо а, много а, конкретно като пример правата на човека са важни и трябва да използваме всички финансови и демократични средства. Тази инициатива ни позволи да направим в Бангладеш пример, който може да бъде е, валиден за целия свят. Госпожа Басара. Госпожа Ханибал. Благодаря. Добър ден всички и наистина ви благодаря за това, че сте тук да говорите по тази важна тема. Искам да се спра на няколко основни елемента. И аз изтървах началото. Може би някой от вас вече е говорил по темата, но ако момичетата се омъжват много млади, те със сигурност ще имат голямо семейство, т.е. ще имат много деца. А, защото а, докато едновременно с това непрекъснато се говори по света да се намали броя на децата. А, но това е много, много чувствителна тема, но тя засяга директно и здравеопазването. Големите семейства, особено в държави, където здравните системи а, не са особено добри, а, те, всички тези неща са свързани. Другото, което ме впечатли, говорихте за културата, но тук има и нещо друго относно образоваността на мъжете. Защото, а, може би защото, това се случва защото насилието е залегнало в културата. Може би а, трябва да образоваме мъжете не по-малко от жените. Благодаря, госпожа Хонибол. Има ли други членове, които искат да вземат думата? Е, е, Добре. В такъв случай искам да дам думата думата на посланника Мохамед Шардат Хусейн. Три минути. Благодаря. Благодаря за дадената дума, за да направя няколко коментара за 3 е, минути. Надявам се да успея да се огранича. Е, високо ценим това изслушване по е, детските бракове между е, комисията за правата на жените и е, също комисията за, свобода, за свободите. Това наистина е голям проблем за всички държави по света, включително и Бангладеш. Както а, вече чухме ораторите и също и от медиите, изглежда, че законът, който беше а, гласуван в Бангладеш, е да насърчи детските бракове. Напротив, в този правен акт всъщност има институционално въвеждане на комитети на местно ниво, например градове, села а, и също и на национално ниво, за да се а, ограничат, да се спрат детските бракове. Разбира се, винаги има изключения. например, да се забие нож в корема на някого е ненормално. Но ако това е а, хирургически нож, скалпел, тогава това е изключение. Полезно изключение. И ето, а, това трябва да разберем, когато говорим за култури, за ограничения. Аз ще разкажа една история за това как са се променяли а, историите през поколенията и как тези поколения са допринесли за страната. Когато бях в университета, нашият учител ни каза, че е бил в университета 45 години преди това. Тоест, той е бил 80, преди 80 години студент в университета. И е трябвало да, ако трябвало да говори с а, а, студентка, жена или пък студентка учител, е трябва да говори през при специална преграда. Тоест, а, времената са се променили. И ето, виждате сега, примерно, а, 40 години след времето, когато аз бях студент, има а, институции, които казват, че а, примерно студенти, мъже и жени, момичета и момчета, могат да а, споделят а, отделни стаи в едно и също студентско общежитие. И а, ние правим всичко възможно. А пък в това развитие, социалното развитие върви заедно ръка за ръка с економическото. 80 години преди това ние бяхме колония. Нашите доходи бяха много ниски. И сега, 40 години са напред, ние ще се опитаме да направим всичко възможно като независима страна да а, наваксаме изоставането. Ние се развиваме така, а, че, е, както вече казахме с, на вашите колеги, че а, хуманитарната помощ, която получаваме, да а, намалява, т.е. да не е толкова голяма, т.е. економически ние да се подобряваме. А, когато чуем темата а, детски бракове, отново се спирам на изключенията. Изключенията трябва да бъдат разглеждани с а, съответната помощ, финансова и, и друга. Нашата ситуация трябва да бъде разбрана. Изключенията не са правила. Правилото е, че под 18 години в Бангладеш лицето няма право да сключва брак. Това е правилото. И законът, който е а, а, изграден, се прилага на ниво град, на ниво село, на национално ниво. Това, за съжаление, не е отразено от медиите. Не е разбрано като чели, за съжаление. Разбирам, а, вашият проблем, но това е закона в Бангладеш и ще ви го преведем специално, ще ви го покажем и в Европейската комисия, и в парламента. Благодарим ви за това, че ми дадахте думата. Much, Благодаря, господин посланник. А сега господин Панцери. Първо една много кратка реплика към посланника, който представи доводите на своята страна, искам да ви напомня, че когато а, не се, че този, който нарушава закона, трябва да отиде в а, затвора. В, а, нямам чувство, че това се случва с а, детските бракове. А, и а, със своята резолюция ние искаме законът да бъде, да бъде по-строг и мерките да бъдат по-категорични, така че тази практика и с изключенията да бъде прекратена. Що се отнася до насоките за правата на малолетните, трябва да кажа, че те са по-скоро писателни, отколкото предписателни. Не се казва нищо за детските бракове и трябва да разберем, че, че трябва да се излезе и с ясно становище а, и а, връзката с правата на човека. А, в отговор на господин Мартен и условията, които би трябвало да приемем в споразуменията за търговия и включването на проблема за правата на човека и детските бракове в тези споразумения. По въпроса за тази връзка искам да кажа, че работим в връзка с службите на съответните комисии и въпроса за общите преференции. Това е въпросът, по който работим в момента. Благодаря ви. Сега бих искала да дам думата на всички наши гости за 2 или 3 минути, за да комуницират или отговорят на въпросите на членовете на нашата комисия. Всички разполагате с 2 до 3 минути. Okay. Okay, Madam Tour. Um, thank you very much. Um, Много ви, госпожа благодаря ви. Като заключение отново бих искала да благодаря на всички ви за коментарите и за това, че ни слушахте. отбелязах си интерес това, което може да направи Европейския парламент. За нас всъщност най-важното ще бъде да продължите да повдигате въпроса за детските бракове и всички други вредни практики в разговорите, които води Европейския съюз с съседните страни. Казах, имаме нужда от усилия на световно равнище. И вече сме забелязали в страните, в които работим, че когато има политическа воля, действително може да доведе до промяна. Това е основното послание от мен днес. Благодаря ви. Благодаря, господин Малрек. Още веднъж благодаря ви много за поканата да взема участие в днешното изслушване. Дискусия наистина беше много интересна. Виждам, че се заточаваме основно, основно върху външното измерение, което е много важно, но разбира се, моето, моят в роля като омбудсман в Швеция е да случим на положението в нашата страна и не бива да забравяме, че и Швеция и останалите е, държави на Европейския съюз трябва да вземат предвид положението на децата, които вече идват е, сключени сключили брак на територията на Европейския съюз. Не бива да ги забравяме. Трябва да стане много ясно, че от правна гледна точка детските бракове никога не бива да се приемат. Това е моята гледна точка. Мисля, че в миналото се убедихме, че се прилагат двойни стандарти, не само в Швеция, но и в много други държави. Тоест, по различен начин се отнасяме към децата, които пристигат на нашата територия вече омъжени или ужени, в сравнение с децата, които се опитват да сключат който има натиск да бъде сключен брак в нашите страни. Пак казвам, много е важно самите деца да имат възможност да се чуят гласа им. В Швеция нееднократно сме се убеждавали, че имало случаи, в който по-възрастният съпруг е имал възможността да разговаря с миграционните служби, но детето не винаги е имало тази възможност. И също така трябва да сме наясно, че когато разговаряте с дете в подобно положение, детето трябва да се чувства в сигурност, т.е. не бива да задавате въпроси на детето пред по-възрастният съпруг и да очаквате детето да ви отговори. Трябва да осигурите на детето сигур... условия на сигурност, което да се чувства в безопасност, за да може момичето да ви разкаже какво се е случило. Може да има изключения, при които да се позволи на съпрусите да живеят заедно, но в тези случаи трябва да се гарантира, че положението наистина е приемливо и в този случай, разбира се, детето трябва да бъде на възраст над 15 години. Продължаваме също така да обсъждаме т.е. трябва да продължаваме да обсъждаме положението в Европейския съюз, когато говорим за детските бракове. Благодаря ви, думата има господин Давид Месмур. Благодаря ви, ще се спра на някои поставените въпроси. На първо място, радвам се, че един от членовете на парламента спомена нуждата да се образоват и мъжете. Мах искал да отбележа, че и по отношение на гениталното скътяване на жените се случва да чуем жени да ни отговорят, ами ние се подлагаме на това, защото иначе няма да намери мъж, който да се съгласи да се а, ожени за нас, след което мъжът ни казва, ами нас всъщност това не ни вълнува изобщо. Така че очевидно има разминаване и в някои култури темата изобщо не може да се обсъжда. Така че дори и по отношение на детските бракове някои от проблемите в разбирането сред мъжете трябва да бъдат поставени на обсъждане. Също така държа да отбележа и въпроса за демографския преход. В миналото, както показват получвания в различни области, поради по кратката продължителност на живота, жените са били принудени да се омъжат по-рано, за да почнат да раждат деца по-рано, но нещата се променят, променят се в света, в който живеем. И тези тенденции имат положително въздействие и намаляват броят на детските бракове в, в, в, в като цяло. Но трябва да не се доверяваме на средните стойности за, за отделни държави или отделни региони. Това е много опасно, защото много често има достъп до противозачатъчни в градовете, например, но в същите райони много често в същите тези държави се прави една стъпка напред и две стъпки назад, така че трябва много внимателно да видим какво е положението наистина на място. Но ще беше повдигнат въпрос и за политизирането на темата. Това се случва по отношение на детските бракове и на място в държавите. Защото имам възможност да посещавам а, самите региони на място, не само прекрасни светни зали като тази. И наскоро бях в една френска държава, където се постави въпроса за задължението да се регистрират браковете, за да се, като мярка на, за борба срещу детските бракове и един от а, старшините в едно село заяви, че ние престанахме да искаме да се регистрират браковете официално, защото кметът искаше от а, младоженците да се целунат пред всички присъстващи, което напълно потвърши нашата култура. И това беше причина на това село да откаже да регистрира брака си пред общината. Може би се струва като анекдот това, което ви разказвам, но това е много важно. Не подобни на първ поглед малки пречки се оказват сериозен проблем на място. Пак въпроса за политизирането на темата. В една държава беше взето решение от Конституционният съд, че детският бракове противоречат на Конституцията. Правителството реши да обжалва това решение. И аз попитах заместник министър, защо, защо искате да обжалвате това решение. И отговорът беше, искахме да обжалваме решението, защото искахме да получим решени с по-ясна мотивация от страна на Върховния съд. Когато питате хората на място, те ви казват не. Те искаха да обжалват, защото основното мнозинство, което прилага тежките бракове, идва от племето на президента. Тоест, те не искат да се противопоставят на племето на президента и по този начин децата се оказват жертвата в подобни ситуации. Радно ще беше поимнат и въпроса за Бангладеш. Нека да стане много ясно. Обсъдихме темата за Бангладеш в Комитета на ООН по правата на детето миналата година. Проведохме много конструктивен диалог и поздравявам Бангладеш за постигнатията значителен напредък по редица разпоредби по конвенцията. Условията, при които предлагат прием на децата, например, е забележителен. По въпросите бракове следим отблизо какво се случва и като комитет следим отблизо какви ще бъдат последиците от наскоро приятият в Бангладеш закон. Беше зададен въпроса какво може да се направи какви социални мерки могат да се приемат и т.н. Искам да се върна на тема, която ми е много скъпа. Една тема, която беше повдигната през месец ноември, последния път, когато посетих вашият парламент. Дали, е, дали Европейския съюз възнамерява да а, ратифицира конвенция за правата на детето, както го стори за конвенция за правата на хората с увреждания. Ние много бихме се радвали е, да ви помогна в подобно начинание. Сега отново се връщам на институциите. Ролята на регионалните организации не може да бъде подценена. Ще бъда съвсем откровен прекарвам половината си време в Африканския съюз, си половина в ООН и една от причините, поради която постигаме напредък на политическо равнище в Африка е поради много ясната позиция на Африканския съюз по отношение на детските бракове. Има кампания за прекратяване на детските бракове с, на най-високо равнище в Африканския съюз, което пък отваря врати, които бяха затворени до момента. Знам, че Европейския съюз подкрепя Африканския съюз. Знам, че подкрепяте комитетът на експертите на Африканския съюз, работите правата на, на децата и това е много важна подкрепа. Знаете, чували сте всички доводи, които се използват. А, тези пък европейци откъде дойдоха, започват да ни налагат своите практики. Но когато инициативите идват на, от регионалното равнище, това ни помага да отхвърлим някои от тези доводи. И последно. Не знам дали правилно чухте и правилно разбрахте колегата Мистуре. Тя ни каза, че заради тенденциите в колегата Туре, извинете, тя каза, че поради демографските тенденции, това, което наричаме напредък, може би няма вече да изглежда напредък след 35 години. То след 35 години, точно, може да проведем същото изслушване с същите участници или различни участници, различни слушатели, но да стигнем до същите изводи, същите препоръки, защото не сме постигнали достатъчно значителен напредък. И като представител на комитета на ООН, често казвам на всички, с които се срещам, трябва да гарантираме, че всяко едно усилие, което полагаме, е значително. Това трябва да се, не да се отвоят, да се отроят усилията и на местно, и на регионално равнище. Лично аз а, бих искала светът а, утре още да бъде по-добро място за децата от този, в който аз съм израснал. Благодаря ви. А, ми се Лакшми, благодаря. А сега госпожа Лакшми. Thank you. Um, I thought I'd, I'd address a, a couple Ще отговоря на няколко от повдигнатите въпроси, по-конкретно дали момичетата, които се омъжват рано, имат повече момичета. Поставете се на място на момиче, което е било принудено да се омъжи. Те са под огромен натиск, бързо докажат своята плодовитост, да. Това определено е факта. Нямам, най... Нямам последните данни, но 90% от бременностите в развиващия се свят са в контекста на брака. Разбира се, понякога бракът идва с, като следствие от забременяването, но трябва да сме наясно с този проблем когато говорим за правата на, репродук... на репродуктивно здраве. Сега, за ролята на гражданското общество. Аз съм представител на гражданското общество, така че не е очудващо, че повдигам този въпрос. Нашите членове идват от общностите, в които работят. Някои от тях са били деца булки, децата им са такива, те разбират местния контекст и са наясно с това, че когато един магистрат кара двойките да се целунат, след като подпишат, това не би било уместно. И тези организации често биват изолирани от а, усилията. Връщаме се на въпроса какво да се направи, да се помогне на тези организации. Понякога те са много малки, от по двама-трима души, работещи в малки общности но те имат нужда от признание за значението на своята дейност, имат нужда от финансова помощ и това са а, групи, които разработват новаторски програми. Например, една група събира група мъже, които да обсъдят какво означава мъжествеността. Означава ли това, че трябва непременно да се оженят за невръстни момичета? Друг вариант е дискусия за въздействието на детските бракове върху общността. Хиляди общности а, взимат решение да забранят тази практика – и дейностите на тези организации могат да произведат впечатляващо въздействие върху усилията за решаване на тези проблеми. Благодаря. благодаря. Е, искам накрая да кажа, че тези принудителни ранни бракове са за нас грубо нарушаване на правата на човека, на жената. Това е насилие срещу жените и е необходимо да е, положим всички усилия да се сложи край на тази практика в политическия диалог е, по въпросите на правата на човека с съответните трети страни ние редовно повдигаме тази тема. Това е приоритет в нашата стратегия и в крайна сметка беше казано, че става дума, разбира се, за необходимостта да насърчаваме равенството на половете и тази информация да се предоставя не само сред момичетата и сред момчетата, за да може на това явление да се сложи край максимално бързо. Благодаря. Искам да благодаря на всички оратори и всички депутати за участието в днешното изслушване. Получихме много ценна информация, която ще ни помогне да предложим нови инициативи и евентуални мерки в външните отношения на Европейския съюз. Така е във вътрешен план, господин председател, дума, имате думата. Е, една минута, за да благодаря и аз на нашите гости. Можем да приключим със следното а, браковете между малолетните се случват, защото а, възрастните смятат, че имат право да наложат мнението си върху малолетните. Тези възрастни са длъжни да разработят норми и е, закони, като спазват правата на малолетните, без да им отричат правото на достоинство и на избор. Това е причината, поради която организирахме настоящето изслушване и това, е, това са и целите, които си поставяме да направим така, че да не се сбъдне е, вашата е, прогноза, че след години няма да се съберем и да обсъждаме същата тема. Благодаря на всички за тази чудесна възможност. Dear colleagues, uh, uh, now I invite fair members to move to Jan 6 колеги, каня членовете на комисията по